Благодаря, господин председател. Бих искал да информирам Европейския парламент за някои много сериозни събития в Френската република, които са в разрез с върховенството на закона, свободата на хората бившия президент на републиката, бивши министри, адвокати, са били подслушвани при доста съмнителни обстоятелства. Това е изключително нарушение на принципите на демокрацията. Член 7 от Хартата на основните човешки права, господин председател, постановява, че всеки има право на лична свобода. Същото въжи за семейството на хората, говорим за НСА, заклеймяваме американците, нека да видим дали Френската република спазва правилата и защо да няма санкции. Благодаря, господин Оди. Ще уведомя председателят е, по този въпрос. Започваме с доклада зала по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ангеномен.